Вестман напуска Алде и от 8 април е независим депутат. Има други. И съобщения, целият списък ще бъде публикуван в протокола на заседанието. До приемане на протокола можете да подадете възражения. На, в сряда заедно с председателя на съвета ще подпишем 30